много години. Наистина е чудесно да ви видя отново в добро здраве. Тази сутрин, колеги, ще започнем с съвместно заседание на КОНТ и нашата комисия. Ако няма някакви възражения по дневния ред, го приемаме в настоящия му вид. Ще гласуваме електронно, така че е добре да разполагате с картите си за гласуване. Ако някой не разполага с картата си, моля да се обозначи сега. Преминаваме към гласуване. Добре дошъл и на съпредседателя ми, госпожа Гресле от Комисията по бюджетен контрол. Говорим за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза по наказателно правен ред. Ще дам думата на съпредседателката и на докладчика госпожа Лопес Агилар. Преди да преминем към гласуване, ще е добре да чу няколко думи по одобрения текст по време на междуинституционалните преговори. От гледна точка на Либе, аз се радвам, че успяхме да стигнем до този етап. Госпожо Бресли, имате думата за няколко е, кратки уводни думи. Благодаря ви, добър ден на всички и честита нова година. А това наистина е исторически момент за Европейския съюз, тъй като днес ще трябва да се произнесем по важен въпрос. Работихме усилено, включително по време на отпуската и е чудесно, че стигнахме до този етап, който ще ви опиша сега. Стигнахме до първия етап от глобализирането на наказателно-правния ред и до създаването на Европейската прокуратура. Изключително важно е да се приеме тази директива, за да може да се използват различните наказателно-правни норми, залегнали в европейското законодателство. Работата ни в това отношение започна през лятото 2012 година. Захванахме се с материалното право, тъй като то бе основата за Европейската прокуратура. Съвета разполагат с почти изключителни компетенции в това отношение. Бих искала да ви благодаря днес, защото всички вие а, доказахте, че ако работим заедно в Европейския съюз, никой не може да ни победи не беше трудно да се договорим и с съвета. Благодаря на съдокладчика, госпожа Зипел и госпожа Лопес Агилар, които а, трябваше да ме заместват на няколко пъти. Благодаря и на различните председателства, а, които също направиха възможен този добър резултат. На, благодаря на италианското, на а, латвийското председателство – Наистина, те ни позволиха да отбележим бърз напредък. Благодаря и на всички длъжностни лица от съвета и от другите институции, които ще цитирам по име. In Lettland waren Frau Olga Zeile und Frau Inga Bonn und Herr Nikolaus Franzen. Ich möchte Ihnen sagen... Бих искала е, да кажа, че е, тези служители наистина дадоха голям принос за този исторически резултат. Към момента в това отношение нямаше европейско регулиране. Благодаря също така и на, гос... на Европейската комисия, на госпожа Хофнер и нейните колеги. Благодаря на секретарята, благодаря на правната служба, на юрист-лингвистите, благодаря на всички вас, защото благодарение на вас днес разполагаме с компромисен текст, който можем да приемем и с който можем да се гордеем. Да, има някои елементи, които са изключително важни. Данъка добавена стойност, който беше спорен момент, също бе включена бе внесено и допълнително изискване за минимум две засегнати държави членки в това отношение – всички знаем, че беше трудно да се стигне до този резултат. Изключително спорни бяха преговорите по член 18. Това, което се намираше в член 4, сега отпадна, но относно максималната санкция успяхме да постигнем такава от 100 000 евро. Успяхме също така да въведем и давностен срок. Съгласихме се с пете години искани от съвета и с искането на латвийското председателство. Директивата ще бъде приета на второ четене. Днес изпратихме писмо до съвета, в което изразяваме одобрението на парламента без никакви изменения на второ четене. Ако, разбира се, съвета приеме на първо четене текста в начина по който се бяхме споразумели. Благодаря предварително за резултатите от гласуването след малко. Благодаря Ингеборг. Преди да преминем към гласуване, бих искал да дам думата на Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да се възползвам от възможността да пожелая всичко най-добро на колегите за 2017 година. Аз подкрепям всяка една дума, казана от а, госпожа Гресле, съдокладчик по досието, което е изключително важно за Европейския парламент – Това е последната ни възможност да приемем директивата. Аз препоръчвам да го направим. Наистина досието беше изключително сложно и деликатно още от самото начало. От нени четири поредни години да работим по него, но историята се пише бавно. Това са наказателно-правни инструменти на европейско равнище. Много държавите членки подозрително гледаха на тази идея дълго време. Трябваше да преодолеем също така различните трудности, на които се натъкнахме относно включването на ДДС като ресурс за бюджета. Това беше съществено важно за настоящата директива. Искахме ДДС да бъде истински ресурс за европейския бюджет. От дълго време се смяташе, че е добре да се приеме идеята за Европейска прокурорска служба. Така че в крайна сметка резултатът не е перфектен, но той представлява компромис Залагат се добри наказателно-правни основи за работата на Европейската прокурорска служба. Това е една добра служба, която ще служи на Европейския съюз. Така че това споразумение идва в добър момент. Преговорите за Европейската прокурорска служба навлязоха в трудна фаза, така че ние просто улесняваме пътя към създаването на тази служба по този начин. Необходимо е да подкрепим напредъка, от който се нуждае Европейската прокурорска служба. Според мен документ е добре балансиран, включително по отношение на измамите с ДДС, възможността за включването на измамите с обществени поръчки. Относно минималните и максималните санкции, относно давностния срок. Това е един добре балансиран компромисен текст и аз разбира се също бих искал да благодаря изрично на всички от службата на парламента, правната служба, асистентите, да благодаря а, на всички, защото работихме в тясно сътрудничество заедно с госпожа Гресле и мен. Благодаря ви. Thank you very much, Juan, and I echo the Thanks to all concerned from both committees. Благодаря и ние отправяме благодарност от името и на двете комисии. Сега ще преминем към режим на гласуване. Време за електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 47 гласа за, 8 против, няма въздържали се. Поздравления на всички. So, colleagues, uh, Mrs. Grassler and I will now Госпожа Гресле и аз ще изпратим писмо до председателството на Малта, за да знае съвета, че сме приели така одобрения текст и е, да не се въвеждат изменения на второ четене. Това е краят на съвместното заседание на Либе и Конт. Благодаря на колегите от Комисията по бюджетен контрол. So colleagues, while our uh, Kant colleagues are leaving, um, um, we can adopt the Libe agenda and move to points. Колеги, докато излизат колегите ни от Конт от залата, нека да преминем към одобрението на дневния ред. Ако нямате възражения, го смятаме за прият. Нека да изчакаме колегите да напуснат. Announcements. Let me make the... Uh, uh, Mrs. Gabriel, do you have a point of order, please? Процедурен въпрос. Е. Господин председател, беше предвидено да има второ гласуване. За визите с Грузия. Sure.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 Само ще направя някакво съобщение на председателя и след това ще преминем към гласуването. Because I have uh, a number of announcements, but one of them is sensitive. So, um... Моля ви, колеги, запазете тишина. Имам да направя няколко съобщения. Едното от тях е от по-деликатен характер, така че който напуска залата, нека да го направи по-тихо. И така, първо съобщение на председателя, това е първото заседание след терористичната атака в Берлин от 19 декември. Колегите добре си спомнят, че атаките в Берлин доведоха до смъртта на 12 души, повече 40 бяха ранени и тук искам да изразя нашите съболезнования на жертвите е, и на семействата на загиналите. Както знаете, колеги, в нашата комисия, когато се случват такива ужасяващи събития, изразяваме своите съболезнования и специално искам да ги изкажа от името на всички към колегите от Германия и да ви призова да почетем жертвите с минута мълчание. Thank you very much. Благодаря. Uh, um, Колеги, следващите съобщения. Назначение на докладчици. Госпожа Грапини от социалистите за предложението на, на решението на съвета за пускането в действие на обмен, автоматизиран обмен на информация за регистрационните номера на автомобилите, комисията приема ли е, препоръките за докладчиците? Добре, е, е, делегираните актове на 14 ноември 2014 година координаторите се съгласиха да удължат крайния срок за възражения до края на декември за делегиран регламент във връзка с регламент 514 от 2014 година за обежището и интеграцията, за фонда за подкрепа за обежището и интеграцията с цел сътрудничество на полицията и предотвратяване на престъпления, управление на кризи. Също така има три нови делегирани акта за използването и пускането на пазара на прекурсори за експлозивни устройства и след това а, протоколите от 5 а, септември и 10 октомври са готови и ако нямате възражение ги смятаме за приети. Следващата точка е гласуване първо гласуване на Либе за новата година. Става дума а, за освобождаването от визи на а, гражданите на Грузия. Бяха проведени преговори, бе постигнато споразумение на последния тристранен диалог на 13 декември и потвърждение в Корепер на 20 декември. Госпожа Габриела Докладчик, искате ли думата? Благодаря, господин председател. Две неща. Първо искам да благодаря на всички колеги от всички политически групи за добрата работа по тази тема. Както знаем от самото начало, Грузия изпълнява вече всички изисквания и е крайно време и Европейския парламент, Европейския съюз да изпълни своя ангажимент и да освободи гражданите на Грузия от изискването за визи. Също така призоваваме съвета да е, ускори вътрешните процедури и да гласува възможно най-бързо, така че през февруари да има потвърждение за гражданите на Грузия. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Габриел. Благодаря за важните теми, които се повдигат. А, ако няма други желащи да се изкажат, преминаваме към гласуване. Моля, гласувайте. Colleagues, if I could um, just ask for the EPP to adjust because there are two extra for the EPP at the moment. Има два, двама гласуващи в повече от ЕНП. Можем ли да не направим корекция? Остава един. Still one. If, if one could just um, opt out. I know everyone wants to vote on this, but uh, Знам, че всички искат да гласуват, но все още има един а, глас а, в повече от местата на ЕНП. Okay. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с 42 гласа за, 2 гласа против и 1 въздържал се. Поздравления на докладчика. Colleagues, we now come to point Преминаваме към точка 6. Представяне на приоритетите на Малтийското председателство в областта на правосъдието и вътрешните работи. Нека да приветствам министър Кармела Бела, малтийския министър на вътрешните работи и националната сигурност, както и Оуен Боничи, министър на правосъдието, културата и местното самоуправление. Благодаря ви, че сте тук. Пожелавам успех на Малтийското председателство. Работите по важни теми. Радвам се, че сте тук а, и двамата. И а, призвавам всички да спазват времето за изказване за да може да чуем а, възможно най-много въпроси от колегите. И така, моля, направете кратки уводни думи, след това ще дадем думата на колегите за въпроси, първо координаторите и след това всички останали депутати. Това е обичайната процедура, която е, познавате. И така, бъдете е, кратки в своите изказвания, защото а, мога да ви уверя, че въпросите на колегите ще се спрат на всички важни теми от а, вашите области. Господина Бела, заповядайте. Благодаря, господин председател, господин Морес, уважаеми дами и господа председа... депутати в Европейския парламент, дами и господа последните 6 години Европа е, е лидер в областта на развитието, мира и просперитета. Това беше визията на пионерите на европейския проект във време, когато другите бяха скептично настроени за това как може да работим заедно. На 6-та годишнина на европейския проект ние сме най-малката държава членка – и имаме честа да председателстваме Европейския съвет. Длъжни сме да се движим напред и да съхраним постигнатото до тук. Също времено гражданите по някакъв път забравят постигнатото от нас – това е добра възможност да гледаме напред. На Европа е необходим нова двигателна сила. Последните развити в Европейския съюз показват, че Европейския съюз трябва да бъде по-близък до гражданите си и да е, осъществява по-ефективна комуникация, да се предприемат мерки за предоставяне по-добри възможности на гражданите и да се реализират а, техните амбиции. Опита ни от последните години не повлия на всички. Необходимостта от реформи никога не е била по-голяма. И призивът да сме близо до хората – също никога не е бил по-ясен и по-силен. Събитията от последната година разкладих европейския проект. Малта поема силен ангажимент а, а, по отношение на европейския проект. А, заедно с вас в Европейския парламент ще работим съвместно, за да може на края на нашето председателство Европейският съюз да бъде по-силен. Имаме само 6 месеца, но имаме амбицията да се придвижим напред с европейския проект. Знаем, че имаме някои ограничения, но същевременно познаваме добре и силните си страни. Ще работим с Европейския парламент в дух на сътрудничество и откритост министър-председателя, заместник министър-председателя и лидерът на а, опозицията, както и председателят на Малтийския парламент, а, са бивши депутати в Европейския парламент. А, нещо, което гарантира уважението на Малтийското председателство към Европейския е, парламент – като добър партньор. Основните принципи, които ще ръководят нашето председателство, са свързани с придвижването на Европейския съюз по-близо до гражданите, гражданите като потребители, гражданите като създаващи просперитет. И така основните приоритети. Сигурността, единния пазар, е, политиката на добросъседство, социалната политика, е, също морските въпроси. Всъщност ние вярваме, че хората в Европа е, имат своите безпокойства, на които сме длъжни да откликнем. Няма да навлизам в повече подробности. Нашият министр-председател ще се изкаже следващата седмица в Страсбург а, в повече подробности. По-скоро ще се занимая с въпроси, принадлежащи на компетенциите на вашата комисия. Очакваме с нетърпение да дадем своя принос за работата на Европейския съюз, който ви, а, непрестанно работи за общите интереси на държавите, членки и на гражданите на Европейския съюз. В областта на правосъдието и вътрешните работи винаги трябва да сме готови за действие, да сме на штрек, особено когато става дума за предизвикателствата, свързани с миграцията и тероризма. Действително, сблъскваме се с доста трудности. Затова трябва всички ние да работим заедно. И държавите членки, и институциите, за да може да отбележим конкретни стъпки в правилната посока предизвикателството на миграцията и тероризма изискват тези теми да са основен приоритет за нашето председателство на Европейския съюз. Вече бе постигнато много по тези въпроси през 2016 година. Европа посрещна много мигранти през тази година и това означава, че е, са необходими незабавни и последващи действия. Затова миграцията ще е един от основните приоритети на Малтийското председателство. Нашата цел ще е да напреднем максимално по различните аспекти на явлението миграция и да направим съответните предложения онези предложения, които вече са на лице и се обсъждат в момента, имат за цел да изградят обща система за обежище в Европа, са сред нашите приоритети. Що се отнася до предложената Европейска агенция за обежището, позната по-настоящем като ЕАЗО, очакваме да си сътрудничим добре с Европейския парламент. Трябва да положим всички възможни усилия тази агенция да бъде ефективна и да предоставя необходимата помощ. По предложението за Евродак, работата в съвета и в Европейския парламент продължава. Малтийското председателство ще се опита да постигне възможно най-голям напредък по всички въпроси, свързани с общата система за обежище и ще работим с Европейския парламент в тяхно сътрудничество по всички теми, достигнали съответния законодателен етап. Но има някои въпроси, които все още търсят своя отговор. А, а именно, точно как да прилагаме принципа на солидарност и точно как да се разпределят отговорностите. Нашата цел е да напреднем по темата, вземайки предвид безпокойствата, изразени от всички засегнати страни. Миграцията е сериозно предизвикателство за Европейския съюз. По-голямо може би дори от економическите затруднения – затова трябва да извлечем пуките от миналото и да направим така, че системата да може да действа и а, е, в добри моменти и в моменти на криза. Много е важно също да се вземе решение как да се прилагат принципите на солидарност и разпределение на отговорностите на за бъдеще. Съветът е призван да продължи работа по темата, за да се постигне консенсус по политиката за обежище на Европейския съюз по време на нашето председателство. Ще направим всичко възможно да се напредне по темата. Имаме дълг да го направим, за да може всички ние като членове на този Европейски съюз да можем да проявяваме и да разчитаме на солидарност, нещо, което е залегнало и в договорите. Това е важен въпрос, който засяга и доверието в Европейския съюз, както и имиджа на Европейския съюз по целия свят. За това ще продължим да работим по приложението на мерките, договорени за подпомагане на Италия и Гърция. Ще продължим да следим приложението на решенията за презаселване, горещите точки и преразпределянето на експертите. Но не е достатъчно само да действа добре тази система. Тя трябва да бъде разглеждана по един цялостен начин. Трябва да се вземе предвид и външното измерение на миграцията и въпросите, свързани с обежището. Необходимо е да се засили сътрудничеството с страните на происход и с страните на транзитно преминаване, за да може онези, които нямат право да останат в Европейския съюз, да могат да бъдат върнати в своите страни защото ако се работи без договори за реадмисия, нашите усилия няма да постигнат много. Ще продължим да работим и по директивата за синя карта за високо квалифицирани граждани на трети страни, както и за политиката за визите заедно с Комисията Европейската служба за външна дейност, Малтийското председателство ще продължи да следи напредъка по договорите за партньорство с трети страни. Беше отбелязан добър напредък по а, различни приоритети, но има какво да се направи. Има необходимост да се задълбочат отношенията с Либия и други страни от Северна Африка, които са важни партньори за нас при управлението на миграцията. И тъй като трябва да се занимаем с външното измерение на миграцията, председателството възнамерява да надгради постигнато на срещата на върха в Лавалета през 2015 година. Ще има нова среща през март 2017 година. Срещата на върха от Лавалета е отличен пример за сътрудничество между държавите членки и се надяваме това сътрудничество да продължи добре. Намаляват потоците мигранти благодарение на постигнатите на този етап споразумение. Трябва да продължим да настояваме споразуменията да се спазват. Пълният съобхватен подход към миграцията изисква и добро управление на границите. Европейския съюз полага сериозни усилия за управление на външните граници и е, има сериозни въпроси, свързани с сигурността, които го изискват. Трябва да се направи всичко възможно да се постигне добро равновесие между е, гарантиране на сигурността и гарантиране на гладкото преминаване през границите на онези, които ги преминават. Затова се работи по системата за влизане и излизане, която призивате да бъде приключена до юни 2017 година. Европейският съвет също така призовава да се постигне споразумение за системата ETS е за пътуване и авторизация за влизане в Европейския съюз до ноември 2017 година. Тя е важна, за да се а, затвори един от пропуските при събиране на информация за пътуващи към Европейския съюз граждани. До края на юни 2017 година трябва да се постигне споразумение между държавите членки и се надяваме, че оттам нататък във втората половина на 2017 година могат да започнат преговорите с Европейския съюз. Новото предложение за Шенгенската информационна система също ще получи е, приоритетно внимание, за да може да се подобри използването на системата в борбата срещу тероризма. Заплахата е, от тероризма и заплахата за сигурността на гражданите на Европейския съюз – Както видяхме през, последните, през последната година, е действителна заплаха и за това трябва да действаме активно. Има промени от последните години. Европейския съюз се сблъсква в момента с е, особени нови предизвикателства, които имат нови характеристики и им изискват нов тип реакции. Затова трябва да се подобри е, приложението на вътреш... стратегията за външна сигу вътрешна сигурност и обмен на информация. Очакваме и резултатите от работата на групата на високо равнище за обмен на информация и оперативна съвместимост. И очакваме да се продължи работата по темата в структурите на съвета, за да се подобрят средствата, с които разполагаме, за да гарантираме сигурността на гражданите и да направим Европа по-безопасна. И накрая да се занимаем и с въпроса за борбата срещу сериозната организирана престъпност. Ще премина към последния етап на етапа на преговори по темата и след това ще ръководим преговори при подбора на приоритетите в областта на борбата с престъпността, които трябва да влязат в следващия цикъл на политиката в тази област. Ще можем да напреднем по тези сериозни теми само ако имаме подкрепата на държавите членки и ако имаме добро сътрудничество между институциите. Очакваме да работим с вас за да постигнем напредък по всички тези елементи в интерес на гражданите на Европейския съюз. Благодаря. Much, Благодаря ви, господин Абела. Господин Боничи, бих искал да ви помоля да се съобразите с регламента от изказване за 10 минути, за да може депутатите да обхванат и други въпроси от интерес Добре дошъл. Имате думата. Благодаря ви, господин Мораес. Ще се опитам да се вместя в отреденото ми време. За мен е чест, както и за господина Бела, чест е за всички ни да сме тук. Ние отдавна работим преди да поемем председателството ни. Сега сме тук в Европейския парламент и за нас това е чест. Аз не го казвам само от любезност, а защото съм убеден, че Европейският парламент е институцията, пред която имаме задължение да се отчитаме. многократно е изразявано мнението, че работата тук е от техническо ещество, но наш дълг е да обясним на гражданите, че всичко, което правим, е насочено към подобряване на техният живот. Това, което обсъждаме днес, в областта на вътрешните работи и правосъдието може е, да доведе до изразяване на различни мнения, но е, това е важно за подобряване на е, живота както на гражданите, така и на бизнеса. Аз съм адвокат по професия. Аз съм убеден, че това е сфера, която засяга Основните ценности и принципи в демократичното общество при отчитане на достоинството, на свободата, върховенството на закона, правата на човека. В договора е посочено, че имаме общи ценности в европейските държави, недопускане на нетолерантност, отстояване на правосъдието. Това, което е постигнато в тези сфери, не трябва да се взема за даеност. даденост. За първ път Малта поема председателството на съвета и ще бъдем ориентирани към засилване на сътрудничеството ни, като отчитаме различията в мненията и Малта поема този пост като предизвикателство. Малта през годините е служила за мост между континенти и народи, доближавайки различни системи и традиции. Нашият език също е пример на обединяване на различни култури. Именно в този дух Малта иска да допренесе за още по-добри резултати чрез преговори между съзаконодателите. Нашето председателство ще се фокусира върху няколко основни теми, на които искам да се спре тази сутрин. Основният ни приоритет е съвсем ясен и прост, а именно да се постигне максимален напредък, което означава че ще сме много заети в едните месеци. По време на председателството ни, ние ще поддържаме идеята хората да бъдат в центъра на всичко, което правим. Освен това, ще се работи по прокурорската служба, директивата, която беше приета наскоро за защита на финансовите интереси на Съюза, както и проекто директивата за Евроюст, въпреки техническите си названия, са изключително важни за обществото като цяло и за гражданите. Ето защо ние ще работим усърдно, за да се постигне напредък по тези предложения. Много от държавите членки са постигнали съгласие по текста на проекто регламента ЕПО с някои малки подробности, но няколко държави членки заявиха, че няма да участват в тази Европейска прокурорска служба. Изисква се единодушно решение на съвета и одобрение от съвета. След като се установи в съвета, че няма единодушие по текста на проекто регламента, съгласно договора, има възможност поне 9 държави членки да изпълнят представят това предложение на Европейския съвет и ако и там не се постигне консенсус, може да започне процедура за засилено сътрудничество съгласно договора за функционирането на Европейския съюз. Аз не зная дали има девет държави, които ще предприемат тази процедура, но се водят разговори в тази насока и е много вероятно да се случи. Ние възнамеряваме да продължим да сме в тясно сътрудничество с парламента, докато се финализира процедурата в съвета. Малтийското председателство възнамерява да организира конференция на национално равнище по този въпрос, тъй като създаването на силна европейска прокуратура е нещо, което искаме да постигнем до края на нашето 6-месечно председателство. Относно регламента за Евроюст, в съвета се финализират разговорите по този проект. Той не е свързан с Apple. И това финализиране стана през март по време на литовското председателство. Сега ние сме готови да започнем преговори по този проекто регламент с парламента. Борбата срещу тероризма е основно предизвикателство и виж наш приоритет. Директивата за борба срещу тероризма ще бъде в центъра на нашето внимание. Искаме да се финализира работата по нея. Искаме да се предприемат също преговори за предложенията за хармонизиране на санкциите, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма, както а, и а, да се достигне до взаимно признаване на а, заповедите а, за налагане на запор върху такива активи. Ние сме готови а, също да се придвижим напред и по други досиета. Например, електронните доказателства. Либерализацията на визите беше обсъдена тази сутрин. Съветът и Европейският парламент постигнаха съгласие по преразглеждането на механизма за суспендиране. Това стана по време на словашкото председателство. Това проправя пътя за допълнително облегчаване на визовия режим. Беше постигнато споразумение за либерализиране на визовия режим за Грузия. Сега се насочва вниманието върху либерализиране на визовия режим за Украина в тясно сътрудничество с парламента. ние също ще продължим работа и по реализирането на плановете за действие за Косово и Турция, свързани с изискванията за либерализиране на визите за тях беше направено от предходното председателство оценка през ноември 2015 година. Ние приветстваме резултатите. Ние подкрепяме необходимостта да продължим да се укрепва диалога в съвета. Съветът се договори по нуждата от такъв добре подготвен диалог и ние ще продължим да работим в тази насока, за да може този диалог да бъде максимално полезен. Европейския парламент и съвета имат обща цел. Те трябва да очертаят своята ангажираност за укрепване на върховенството на закона в Европейския съюз и държавите членки. Надявам се, че ще мога да разчитам на вашата непрекъсната подкрепа. Ние можем да сме съгласни по някои въпроси, да не сме съгласни по други, но съвместно можем да постигнем значителен напредък в полза на гражданите, на бизнеса, на обществото. Ние трябва да покажем на Европа, че ние искаме да се постигне промяна в техния живот към по-добро. Ние сме твърдо решени да работим като честни посредници. Малта е играла такава роля и ще продължи да го прави, за да можем да изпълним стратегическите приоритети, залегнали в дневния ред на Европейския съюз и в тясно сътрудничество с този парламент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и на двамата министри. Виждаме че доста подготвителна работа е свършена от председателството. Благодаря ви за това, както и на вашите сътрудници. Колеги, аз трябва да отида на изваредно заседание на съвета на председателите на комисии. За това председателството сега ще бъде поето от госпожа Кинга Гал и ще дадем възможност първо координаторите да зададат въпроси. Моля ви да се придържате към изискването за кратки изказвания. Госпожа Мацола. Сега госпожа Гал заема председателското място. Благодаря. Малтийското председателство е момент, който ни кара да се чувстваме в Малта горди и хората винаги са вярвали, че Малта може да постигне нещо повече, въпреки географското ни разположение. Въпросът ми към господин Абела е за иммиграцията, дъблинската реформа. Искам да попитам дали сте доволни от предложението на Европейската комисия, какво искате да се подобри, готови ли сте да се присъедините към нас в Европейския парламент в настояването да има повече солидарност и отговорност в Европа и отговорността да бъде справедливо споделена между държавите членки. Също какви правила относно непредружените малолетни деца, лица предвиждате? Можете да кажете нещо повече по тези въпроси? Знаете за скандала с панамските досиета. Един от основните проблеми за Малта е корупцията. Това е проблем и за останалата част на Европа. Какви предложения ще направите по време на Малтийското председателство, за да се отговори на тези притеснения от страна на малтийските европейски граждани? Госпожа Ципа, думата. Благодаря. Най-напред Искам да допълня нещо във връзка с миграционната политика относно отговорността и солидарността, тъй като има доста разминаване тук между държавите членки, доста изоставане. Искам да разбера как Малтийското председателство ще направи така, че да привлече повече държави членки. Струми се за цинично някои държави членки да ни изразяват открито несъгласие за приемането на бежанци, но създава такива условия за тях, които карат бежанците да напускат тези страни. Дори нези, които имат статут на бежанци, ако не получат възможност да се издържат, да работят, Разбира се, че те ще напуснат съответната страна. Същевременно ние говорим за нова система за обежище, говорим за санкции срещу беженци, които не са в страната, която ги е приела първа и където трябва да останат. Има ситуация сега, която се наблюдава в Европа, която е неприемлива. Има беженци, които живеят в сурови земни условия без никакво отопление. Ние не говорим за някакви изостанали държави някъде по света, говорим за европейски държави. Ситуацията между различните европейски държави е различна, но дали е толкова невъзможно да се постигне съгласие, да се осигури достойно съществуване на хората, които идват в Европа. Каква е политическата ви стратегия? Аз не говоря за директивите. Каква е вашата политическа ангажираност да накарате повече държави членки да се съобразяват с принципите за хуманитарно отношение. Относно третите страни, бих искал да чуя нещо повече. Какви са критериите за споразумение с трети страни и какво сътрудничество очаквате? Как бихте накарали страните на, происход да приемат обратно повече от онези техни граждани, които нямат право да останат на, територията на Европейския съюз. Роберта Мецова постави вече този въпрос относно прокурорската служба. Знаете, че ние сме за това да има такава служба, но не става дума да се създава една организация, която няма добавена стойност. И затова искам да попитам дали сте оптимист, че в крайна сметка може да се постигне резултат, за който да придаде такава добавена стойност на Европейската прокуратура в допълнение на това, което се прави на национално равнище. Благодаря и на двамата министри за това, че дойдох тук днес. Благодаря ви за интересния обмен, който вече имахме. Аз предполагам, че нашия дебат ще продължи през следващите дни. Благодаря благодаря и поздравление на Малта за това, че поема председателския пост на Европейския съюз в този деликатен момент. Ние разчитаме на вас и гледаме на Малтийското председателство като на една възможност, тъй като благодарение на вас ще можем да променим и да модернизираме Европейската система за убежище хората а, очакват от Европа да направи нещо в това отношение и ние разчитаме на вашата помощ. Високо оценим вашите усилия и решителността, а, която изразихте преди малко. Чухме а, колегите, те засегнаха положението с беженците. Аз не искам да повтарям това, което вече бе казано във връзка с необходимостта да се даде една добра възможност на хората да живеят, да се интегрират, колкото се може по-бързо, за да не се стига до а, вторичен поток от а, бежанци. Има обаче някои други аспекти, които не трябва да забравяме. Шенгенската информационна система е един от тези аспекти – иска ми се да съм пряма с вас и за това ще кажа, че шенгенското пространство е, е в затруднено положение. От дълги години в Европейския парламент е, се безпокоим от е, малтийската схема и програма за инвеститори, което означава, че се дава паспорт в случай на инвестиции в страната. Над 700 души са получили европейско гражданство чрез Малта в замяна на инвестиции или дарения а, за страната. Повечето от тези хора са от бившия Съветски съюз или от Близкия изток. Има и една друга схема, която се прилага а, в момента спрямо китайците. Китайците, които инвестират в Малта. Когато говорим за бежанци, а, за мигранти, за достъп а, на хората до Европа, е някакси иронично да чуваме, че Малта продължава да действа по този начин. Така че за мен е интересно да ви чуя. Аз не ви съдя. Просто ми се иска да обясните, как възнамерявате да продължавате по този начин, като същевременно виждате, че има хора, които се нуждаят да получат достъп и сигурност до Европа? Трябва да спасим живота на тези хора. Те имат шанс за нов живот едва ли а, трябва да се прилага тази схема и за представители, богати представители на бившия Съветски съюз или на Китай? Моля ви да ми отговорите. И а, отново бих искала да кажа благодаря за това, че ни представихте приоритетите си. Благодаря за вашата решителност. Очаквам да, го, да работим заедно по Дъблин и по Европейската система за обежище. Предполагам, че ще направим много и относно Шенгенската информационна система. Ще направим много също така и относно както на официално, така и на неофициално равнище. Ja, vielen Dank. Благодаря ви. Аз също бих искала да ви пожелая всичко най-добро в рамките на вашето председателство. Малта ще е председател на Европейския съюз за първи път. Е, чухме много от е, колегите, имаше някои критики към председателството, но аз се надявам, че вие ще е, разработите успешно вашите приоритети. Може да разчитате на нас за подкрепа. Няколко неща бих искала да кажа. Първо, относно европейската политика в областта на убежищата. Вие казахте, че трябва да се базираме на солидарността на държавите членки. Много говорихме за тази солидарност по време на кризата с беженците, но моля ви отговорете ми на следното. Какво ще стане с системата от Дъблин? докъде е стигнала дискусията в съвета? Защото предложението, което направи Европейската комисия и което меко казано не беше балансирано, за да не кажа, че беше безсмислено, провокира а, дискусия сред държавите членки. На мен ми се иска да знам докъде са стигнали а, дебатите. Как възнамерявате вие да действате с тези държави, които не желаят да приемат бежанци от тях? На следващо място казахте, че искате да подкрепите Италия и Гърция. Добре, чудесно. И ние подкрепяме този подход. В рамките на политиката на миграцията тези държави трябва да получат допълнителна помощ. Но какво възнамерявате да направите конкретно? Знаем, че Гърция и Италия че, извинете, че сделката с Турция не сработи, че много от а, а, мигрантите така и не можаха да стигнат до Гърция и до а, Италия. А Гърция и Италия изпитват огромни трудности с приема на бежанци. най-вече имам предвид Гърция. А, сега чувам, че Германия възнамерявала да връща бежанци в Гърция. Смятате ли, че държави като Германия или някои други държави могат да приложат тази практика в рамките на Дъблин? Бихте ли могли да критикувате подобна практика, да или не? На следващо място и отново по въпроса за бежанците. Сключени са много споразумения за партньорство. Имам предвид срещата на върха в Малта, споразумението с африканските държави. Та въпросът ми е Смятате ли, че трябва да се водят дебати с диктаторски държави? Или пък сте на мнение, че тъй като тези държави, като Судан и други са диктаторски, не може да се водят преговори с тях. Каква е вашата позиция? Според вас, с кои политически режими може да се преговаря? И на последно място, въпрос свързан с сигурността и борбата с тероризма. Комисаря по сигурността многократно обеща да направи оценка на различните мерки за сигурност. Мерки, които се взимат на европейско равнище. Поне това бе обещано. Та бих искала да попитам вие какво възнамерявате да направите в това отношение по време на вашето председателство. Ще има ли някакви мерки по отношение на борбата с тероризма, за да може да засилим вътрешната сигурност в Европейския съюз? Какво точно предвиждате в това отношение? Председателката, моля ви, придържайте се към времето си за изказване от две минути, защото по този начин лишавате от дума а, вашите колеги. Госпожа Сарджентини. Благодаря, госпожо председател. Приветствам Малтийското председателство. Многократно през последните години съм имала възможност да обсъждаме въпросите за миграцията и беженците с вас, господин Абеда. Дискусиите ни бяха много ползотворни и много добре се разбирахме с вас, но това, което чух днес беше изявление, което би могло да дойде от словашкото председателство и това доста ме изненада. Обсъждаме миграцията и убежището. Знаем, че има предложения в това отношение от страна на Европейската комисия. Вие сте социал-демократ, така че моля ви, напредничавата част на, тази, на този Европейски парламент се опитва да върви напред. А, ако не да вървим напред, то поне да не влушаваме нещата. Това е целта ни. Повече граничен контрол, да няма връщания на бежанци, но всичко това не е пряко свързано с солидарността. В Средиземноморския регион вие сте много по-близо до Африка и много добре знаете за какво става дума. Граничният контрол не може да преустанови потока от мигранти. По-голямата част от Средиземно море е около вас. Вие сте тези, които контролирате там и спасявате хората. А мерките, които се приемат, са по-скоро свързани с държавите от континента. Това са държави, които нямат водни граници. Така че това не са мерки, които могат да се прилагат към вас. Това, което очаквам от вас, не е да пазите Северна и Източна Европа или Централна а, и Западна Европа. А разумно да помислите за начина по който граничния контрол може да се отрази на създаването на а, пътища за а, прекарване на бежанци. Един министър, социал-демократ от малка държава, заобиколена от море, държава в близост до Африка. Ами като такъв министър аз очаквах от вас да говорите за европейска солидарност. Ако само ще прокарвате законодателството, което вече е предложено, нищо няма да се подобри в Малта. Ама нищо. Така че, моля ви, помислете по този въпрос наистина важно е да помислим върху какво ще се съсредоточим, когато говорим за миграция и криза с беженците. Слава Богу, че погледнах доклада за времето в Малта и виждам, че вашите метеорологични условия са добри. 14-15 градуса. Добре, че няма сняг при вас. Не трябва да виждаме хора да измират от студ в снега. И накрая, госпожо председател, бих искал да кажа, че аз съм докладчик по директивата за прането на пари. И непрекъснато в това отношение виждам, че се появява името на Малта. То винаги е свързано с а, различни корупционни скандали на политици, например. А, не е добре да се действа така в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо Сърджентини. Приключихме с координаторите. Сега ще дам думата на колегите, след което ще чуем и отговора на двамата министри. Ще чета имената на колегите, които поискаха думата, за да е ясна процедурата. И затварям списъка. Мисис Дали, мистер Коелио, Mr. Lopez Aguiar, Mr. Niedermüller, Mrs. Gomez, Mrs. Kienge, Mrs. Grappini, uh, um, Mrs. Schlein, Mr. Zdehovski, Mrs. Spinelli. And I would like to... Бих искал да ви помоля да се придържате към изказване от минута, минута и половина, защото в противен случай няма да можем да чуем отговора на двамата министри. А според мен е важно да чуем и отговорите. Госпожа Холмайер е първа, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа министри, имам няколко въпроса към вас. Противно наказаното от колежката преди малко, аз съм убедена, че всички заедно ще успеем да намерим решение. Тук не става въпрос за връщане на хората обратно в Африка – Бих искал да попитам следното. Ако сключим споразумения за връщане на мигрантите, няма ли да е редно да помислим също така за подпомагане на регионите, в които има военни конфликти, в които искаме да върнем тези хора. Добре е да имаме някаква програма за подпомагане на хората, които ще се върнат в държавата си. това отношение е важно да се направи нещо – според мен това ще се отрази добре не само на мигрантите, но и на региона. Вие в рамките на вашето председателство възнамерявате ли да направите нещо в това отношение? На следващо място. Много проблеми възникват при обмена на данни. В новата директива за тероризма се постановява, че държавите членки трябва да обменят в много по-голяма степен информация с цел превенция. По време на вашето председателство ще предприемате ли някакви конкретни мерки, за да може това да се приложи на практика? Благодаря, госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господа министри. Знаем колко е важна тази тема за нашата държава. Имам въпрос относно вашата а, работа. Първият ми въпрос е към господина Беда. Когато говорихте за миграцията, вие споменахте думата солидарност. Бих искала да чуя подробно какви са вашите приоритети и по-специално да кажете нещо относно обратното връщане на а, хората и преместването им в рамките на Европейския съюз, например за мигрантите, които ще бъдат прехвърлени от Италия в Гърция. Говори се за 600 хиляди човека, които ще трябва да бъдат преместени. Това ще доведе до огромни проблеми. Това само показва, че на практика солидарност няма. Според нас това е много важно за малата. Бих искал да чуя от Малтийското председателство как възнамерява да се справи с този проблем по преместването на мигрантите. Как планирате вие да приложите плана за разпределение на бежанци? И сега един въпрос към министър Боничи. Относно регламента и правата на децата. В случай на някакъв някаква колизия на семейния кодекс на две държави. Деца, които са разделени от родителите си или родителите живеят в различни държави. Как възнамерява малтийското председателство да впише този проблем в регулаторната рамка? Какви са основните мерки, които желате да предприемете в това отношение? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Въпрос към господин Кармело Абеда. Както знаете, една от основните теми в Европа беше нападението в Берлин. Трябва да се засили сътрудничеството и взаимното доверие между правоохранителните и правоприлагащите органи. Изключително важен е обмена на информация в това отношение. Смятате ли, че сега действащата европейска база данни е достатъчна. Тя може да бъде подобрена допълнителна, така че много по-бързо компетентните органи да могат да разполагат с информация. Това ще донесе повече сигурност за нашите граждани. През следващите месеци ще обсъдим новото правно основание на ШИС-2. Идеята да се засили сигурността на данните, да се увеличи нивото на защита на тези данни. Ще се а, въведат и специални идентификатори, като например на базата на а, видеообрази. Нуждам се от една добра система, която да защити границите ни. Трябва да стане а, задължително и въвеждането на забраната за влизане. Как възмерявате да действате вие по отношение на 6.2? На второ място, скоро ще започне триалог за новата агенция. Ние призовахме за силна агенция, която да работи в това отношение. Вие как гледате на тази агенция? Аз наистина а, бих искал да разчитаме на вас в това отношение. You, Благодаря, госпожо председател. Добре дошли, господин Абеда, господин Баничи. Вие вече бяхте сред нас преди 6 месеца и тогава видяхте, че ние в нашата комисия а, сме готови да работим заедно с вас. Много правилно сте оформили приоритетите по отношение на миграцията, убежищата в Европейския съюз – Вашата добавена стоеност се крие в това, че представлявате държава, която за първи път приема председателския пост на Европейския съюз, за първи път поема тази висока отговорност. Вие сте също така и държава, която изпита бремето на а, миграцията, на миграционния поток и въпреки всичко вие поддържате европейския дух – Съхранили сте го. Вие все още вярвате в европейския процес. У вас няма евроскептични движения в политическия пейзаж и а, винаги имате позиция в Европейския съвет, което е изключително важно, когато трябва да се вземе решение по отношение на миграцията и бежанците. Ние в Европейския парламент сега имаме възможност да действаме като съзаконодател. Но съвета упорства и не желая да се завърши системата за обежище. съвета направи много относно изясняването на позицията си по време на различните етапи от мигрантската криза. Визовия кодекс бе блокиран от съвета. Държавите членки непрекъснато оспорват визовия кодекс и не желаят да се въвежда понятието хуманитарна виза. Съгласно вашите ценности, съгласно вашата европейска отдаденост, смятам, че вие бихте могли да промените нещата в съвета. Аз наистина очаквам вие да отстраните блокажа, до който се стигна в съвета, така че визовия кодекс да даде възможност за прилагането на хуманитарните визи. Uh, Благодаря, госпожа председател. Благодаря на министрите, че са тук. Имам два кратки въпроса и един кратък коментар. Към министъра Бела, мисля, че това, което казахте за миграцията е много важно. Важно е миграцията да бъде в центъра на вашата политическа дейност по време на Малтийското председателство. Но има други два важни въпроса. Първо, интеграцията. Тя трябва да е важна част от общата европейска политика за обежище и от общата миграционна политика. Интеграцията по-настоящем се разглежда като въпрос – само за държавите членки, но ще ни е необходима европейска рамка, според мен, за интеграцията на мигранти и беженци. Какво мислите по тази идея след това? Нараства радикализацията в много държави членки на Европейския съюз. Имате ли планове как да се е, сложи край на тази радикализация? на мигранти от второ или трето поколение в Европейския съюз. И след това, аз съм докладчик по Агенцията за обежището и мога да ви уверя, че с удоволствие ще си сътрудничим с вас, за да се напредне по темата през вашето председателство. Благодаря. Госпожа Гомеш, благодаря, че сте тук. Пожелавам успех на Малтийското председателство. Вече се споменаха документите от Панама. И тук не става дума само за корупция, става дума за уважението към Европейския съюз. Нямаше разследване в Малта, а вместо а, да се подаде оставка вашият съответен министр ще председателства един от европейските съвети. Сега разглеждаме повторно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това е петата директива. Надявам се, че работата по нея ще приключи по време на Малтийското председателство. Поемате ли ангажимент да се приключи работата? Поемате ли ангажимент да се е, създаде черен списък на данъчните обежища? Това е много сериозен въпрос. И накрая, а, е, не само а, е, във връзка с обежището, не само във връзка с устойчивостта на шенгенската система, но и във връзка с борбата срещу организираната престъпност и тероризма, еми дайте да говорим тогава с схемите за защита на отделните инвеститори. Такива схеми има и в Малта, има и в моята страна. Ще настоите ли комисията да разследва тези теми? не само, че това е неморална мярка, защото не се защитават беженци, които имат нужда от подслон, а се допускат такива лица да влязат в Европейския съюз и то с златни визи, защото имат такъв статут на защита – като инвеститори. А, и не е ли крайно време да бъде въведена задължителна проверка на тези лица от Европол, за да сме сигурни, че няма проблеми в тези списъци? Благодаря, госпожа Киенге. Благодаря. И аз бих искала да поздравя Малта за нейното първо председателство на съвета на Европейския съюз. Много се радвам, че сте тук. Бих искала да подчертая, че в миналото сме си сътрудничили добре с вас, така че се надявам, че и по време на това председателство ще продължим да работим добре заедно. Също така ви благодаря за готовността да си сътрудничите, когато имахме мисия на Либе през лятото и когато делегация от АКТБ дойде в Малта за първо посещение за работа по миграцията. Моите въпроси са основно към министър Абел. Говорихте за последователността на работата на парламента. Споменахте, че е необходимо да се подхожда холистично. Това не е само лозъм, това трябва да е методология, трябва по един устойчив, отговорен начин да се работи по управлението на миграционните потоци. И така, по време на вашето председателство вярваме, ще работите с съответната политическа отговорност. Аз също съм съгласна с казаното от вас по отношение на солидарността. Аз съм също от южноевропейска държава като вас и се сблъскваме с същите проблеми. Моите въпроси са следните. Имате ли конкретни предложения за начина по който е, следва да се прилага принципа на солидарност, който споменахте. Ще, споменете, ще предложите ли изменения към регламента от Дъблин в тази връзка? Какво мислите за критериите на страната, за страната на първо навлизане в Европейския съюз? Можете ли да търсите альтернативни решения? Как ще направите така, че държавите членки да изпълняват своите ангажименти? И също така бих се радвала това председателство да включи в своите приоритети и политика за интегриране на мигрантите. Става дума за социални въпроси. Госпожа Грапини, благодаря. Господа министри, нека първо да ви председат... приветствам и поздравя за първото председателство на Малта, на е, Европейския съвет. действително важно е да се обсъдят темите, които вие засегнате. Нека да се спра за солидарност, на солидарността и, и също на доверието. Имаше проучване наскоро за доверието на гражданите в Европейския съюз. На моята страна е на второ място. Там 56% от гражданите на Румъния вярват в Европейския съюз. Не може да не вземем предвид разделянето на Европа по отношение на Шенген. Факта, че има Европа на две скорости. Говорите за спазването на договорите. Защо споменавам темата? Ами, защото гражданите в страни като моята, която не е част от Шенген, всъщност са дискриминирани по отношение на своето право за придвижване. А също времено Румъния има добри постигнати резултати и по отношение на сигурността, и по отношение на борбата срещу тероризма. А в Великобритания от тази сутрин новините показват, че се налагат допълнителни данъчни тежести на европейските граждани от източноевропейски страни. За пореден път не се спазват договорите. Госпожа Шер. Шлайн. Благодаря много. Господа министри, пожелавам ви успех в вашата работа. Имате доста работа, доста предизвикателства. В моята група, социалистите и демократите, отговарям за реформата на документа от Дъблин. Оставам с впечатлението, че тук, когато говорим по предложението на комисията, които разглеждаме като слаби и като недостатъчно амбициозни, по някой път дори не се обсъжда в достатъчно подробности текста на предложението на комисията. И така, какво ще направите вие? Ще обсъдите ли текста на комисията или ще продължите да работите по неясни, неясно формулирани текстове на словашкото председателство? Изпрещането на експерти не може да замести първият ни ангажимент е именно по един достоен начин да осигурим подслон на хората, нуждаещи се от международна закрила. Вие говорите за солидарност, за отговорност. Много пъти вече през този мандат говорим по тези теми. Гласувахме по доклада на колегата Киенги, колегите Киенги и Мецела за споделена отговорност за бежанците, за преодоляване на критерия на първа страна на влизане в Европейския съюз. Но държавите членки не изпълняват дори вече поетите от тях ангажименти за презаселване. Очевидно е, че проблемът не е в, в липсата на ресурси. Проблемът е в липсата на политическа воля. Благодаря, господин е, Стриховски. Е, господа министри, благодаря ви много за вашето присъствие тук. Аз силно подкрепям Малта. Много лета съм прекарал във вашата чудесна държава и следя а, е, развитията в нея. Има обаче нещо, което ме разочарова – тази година бях в Малта, бях в центрове за задържане във вашата страна. Благодаря ви, че ме е, приветствахте там. Не бях член на официална делегация, но веднага, щом като показах доказателства, че съм депутат в Европейския парламент, бях допуснат да посетя тези центрове. Това обаче, което ме безпокои в Малта е корупцията. Всъщност тя процъфтява. И мисля, че е, трябва да се занимаете с нея. Ясно е, че корупцията е един доста сложен по своето естество проблем. Ясно е, че едва ли е възможно напълно и изцяло да се елиминира тя. Но във вашата страна тя е много сериозен проблем. Ясно ми е, близо сте до Сицилия и сигурно това се отразява отрицателно, но всъщност не за това искам да говоря в своето изказване. В своя амбициозен план имате за цел и да се премине към преминаване е, към одобряване на предложението за Европейска прокуратура. Обаче какво може да стане с критиките които вече изразихме по време на словешко, словашкото председателство, а именно неясните компетенции на този е, прокурор и дори самият факт, че секретарите на, в прокуратурата ще получават е, същата заплата като главния прокурор в други страни. Друго нещо – директивата за огнестрелните оръжия – Познат ми е текстът, одобрен от словашкото председателство. Този текст е ужасен, пълен е с глупости. В него се съдържат, например, задължения да се регистрират определени оръжия, които не са логични и защо, моля ви, оправете нещата, защото иначе тази директива ще е, е, бъде, е, е, ще внесе в хаос в Европейския съюз. Госпожа Спин, Спинели, искам да приветствам е, тук представителите на Малтийското председателство. Разчитаме на вас. Имам няколко въпроси. Първо, какво става с споразумението от Лавалета? Защо не може да се вземат мерки във връзка с, ем, италианските кораби и либийските териториални води. А, а, вторият ми въпрос е по синята карта. Как точно възнамерявате да действате спрямо възраженията в съвета срещу предложението на комисията и подобренията в това предложение за по-лесен достъп до синя карта. Последен въпрос. Споразумението Европейския съюз Турция и случващото се на остров Лесбос, където няма електричество, няма храна, няма вода, а пък ние възнамеряваме да изпращаме е, обратно бежанци в определени европейски страни поради Дъблинския регламент. Опасявам се, че това споразумение може да се окаже не само грешка, но и сериозно престъпление, нарушаващо основни норми на международното право. Какво се случва там? Благодаря. Благодаря, госпожо Спинели. Последен въпрос от е, госпожа Берсерел. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за това, че сте тук тази сутрин. И аз имам големи надежди за Малтийското председателство. С този сценарий, при който говорим за терористични заплахи, е, тероризмът е сериозно нарушение на правата на човека. Става дума за четири основни права. Правото на живот, правото на свобода, правото на достоен живот и правото на лична безопасност. Терористите убиват много жертви, но а, тероризират още повече. Всички нас ни тероризират със своите действия. Много често след жертви, след атаките, жертвите биват забравени. Нестабилно е положението от много време, вече години наред. Призоваваме да има директива за жертвите на тероризъм. Има директива за жертвите на престъпления. Има директива за жертвите на трафик на хора, но това не е достатъчно. Необходимо ни е да се въведе законодателен акт за конкретно за жертвите на терористични актове. Очаквам коментарите ви по въпроса. Благодаря. Благодаря. Сега Уважаеми министри, получихте доста въпроси. Можем да осигурим 10 минути на всеки от вас за отговор, въпреки че вече изоставаме с графика ни. Но тъй като предвид на големия брой въпроси, които бяха отправени към вас, ще ви предоставим на всеки по 10 минути за отговор. Господин Абела. Първо, най-напред искам да благодаря на всички ви, които поставихте въпроси. Те са много уместни въпроси, много актуални. Е, много от тях бяха свързани с въпросите на миграцията. Знаете, че този въпрос е, е дебатиран и се дебатира отдавна и държавите членки са тези, които трябва да го решат. Но осъзнаването на това не е достатъчно. Разговорите трябва да продължат, така както казах в встъпителното ми изказване. И на базата на тези дискусии а, ние ще обърнем особено внимание на солидарността, на която обърнах внимание също в изказването ми. Солидарността е основата, върху която можем да стъпим, когато обсъждаме различни аспекти на миграцията. Аз съм заявявал и преди, както го направих и сега, че е необходимо да имаме един цялостен подход към миграцията, за да постигнем обща европейска система за обежище. И това изисква да не се разисква един отделен въпрос, а да се разгледат в тяхната цялост всички въпроси, свързани с миграцията. Солидарността в това отношение е особено важна, а тя върви ръка за ръка с отговорността. Солидарността не може да има друга дефиниция, освен това, че е солидарност. Ние трябва да продължим да работим на базата на дискусиите, водени по време на словашкото председателство. Ние знаем, че има различни мнения в съвета. Ролята на председателството на съвета е да се опита да намали разликите между отделните мнения, идеи и начина по който се подхожда към миграцията. Всичко това изисква, както вече споменах, един цялостен подход, като се отчитат и вътрешните и външни аспекти на миграцията. Определено най-дебатирания въпрос, както стана ясно от вашите въпроси е, тук, е свързан е, с е, дъблинската система. Очевидно е, че реформа там е необходима. Осъзнаваме също, че правилата, които бяха установени и се прилагаха години наред, вече не отговарят е, на днешните изисквания за управление на миграцията, когато имаме стотици хиляди мигранти, които пристигат в Европа. Централно-средиземноморският е, маршрут е, е най-натовареният. Знаете, Миналата година имаше много хора, които използваха този маршрут, за да достигнат до нашите брегове, но за съжаление много хора загинаха по пътя. Затова трябва да обръщаме внимание на това човешко лице на проблемите, свързани с миграцията когато говорим за управлението и за намирането на решения в Европейския съюз. Беше подчертан въпроса също за презаселването и решенията, които сме взели в Европейския съюз. Тези решения трябва да се спазват. Когато едно решение бъде взето, то трябва да се изпълнява. Това е тест за доверие към държавите членки, както и към Европейският съюз като цяло. Да, необходимо е да продължим диалога, да се опитаме да поискаме от държавите членки да спазват поетите ангажименти при управлението и намирането на решение на миграцията. Държавите членки са поставени под натиск особено Италия и Гърция, в момента изпитват най-силна нужда от помощ. Да, необходимо е да продължим да работим заедно по въпросите на миграцията, да постигнем компромис. Няма да е лесно, съвсем няма да е лесно, но трябва да продължим политическия диалог – и е, той трябва да почива върху солидарността и отговорността. И това е общ наш ангажимент, пряко или косвено. Всички държави членки са засегнати от е, миграцията като явление. Затова трябва да продължим да работим заедно. Въпроса за третите страни, страните на транзита, срещата на върха в е, Валета беше важен жалон – африканските лидери и европейските лидери се срещнаха и договориха един план за действие. И този план за действие трябва да се изпълнява. Ние искаме през февруари да се проведе среща на висшите служители, които се занимават с тази проблематика. трябва да намалим броят на лицата, които идват от трети страни, но трябва да помогнем на тези трети страни също да подобрят условията така, че хората да не ги напускат. Освен това, ние трябва да осигурим закрила на онези, които се нуждаят от такава, имат право на беженски статут, като същевременно сме експедитивни в обратното връщане на онези лица, които не отговарят на изискванията за международна закрила. Необходимо е също да обърнем внимание на политическата ситуация и липсата на стабилност в Северна Африка. Беше спомената Либия, но там не е единствения проблем. Декларацията Европейския съюз Турция е изключително важна и те трябва да се спазва, както споменах по-рано. В противен случай ще имаме по-голям брой мигранти, които достигат е, до държавите от Европейския съюз, което ще затрудни управлението на миграционни потоци. Относно сигурността. Разбира се, ние сме изложени на заплахи, Примахването на контрола по вътрешните граници, знаете, че изисква единодушно решение на съвета. Докато се постигне такова, намерението на председателството е да се опита в максимална степен да даде възможност за по-добър достъп на България и Румъния до съответните системи, включително системата за влизане и излизане. Въпросът за радикализацията е друг, друг аспект, на който беше обърнато внимание. Трябва да отбележим, че има мрежа за предотвратяване на радикализацията. Тя върши добра работа и трябва да продължи да го правим. Особено когато става дума за завръщаща се младежи, някои от които са родени в зони на конфликт. Ние трябва да дадем подкрепа и да подпомогнем тези завръщащи се лица. Трябва да подкрепим също и работата на правозащитните и разузнавателните служби. Ние трябва да продължим положителната работа, постигната през последните години, като предприемем също действия не само сферата на обмена на информация, но и предприемане на действия на базата на получената информация. В областта на сигурността имаме също проблема, свързан с оперативната съвместимост на системите, беше споменалната системата, информационната система на Шенген. Ние ще продължим дискусиите по 6.2. Важно е да имаме повече сигурност за гражданите, повече сигурност за Европа, тъй като това е основно притеснение за гражданите. И това беше откроено в много от въпросите, които повдигнахте. Вие сте най-близо до гражданите, така както съм аз близо до моите съграждани и зная, че терористичната заплаха е нещо, което ги притеснява. Ние сме готови да продължим съвместно с вас да работим през едните 6 месеца в борба срещу тероризма и по въпросите на миграцията. Предстоят ни важни задачи, трябва да се обсъдят доста предложения на тази основа. Ние а, трябва да проявяваме необходимата солидарност и отговорност. Благодаря ви, господина Бела. Благодаря за отговорите, които дадохте. Сега давам думата на господин Боничи. Благодаря ви за въпросите. Много интересно е това заседание. Имаше поставени въпроси за това какво ще направим ние като председатели на Европейския съвет, както и някои въпроси от по-местен характер. Искам да се спра на тези въпроси, които са свързани с моята работа като председател на съвета на министрите по правосъдие. Беше поставен въпроса за Европейската прокурорска служба. Това е компромисен инструмент. Срещал съм се с колеги, които не са съгласни да има такава служба защото считат, че това не е достатъчно, но има и министри, които казват, е, че се отива прекалено далеч. Тоест, е, това е един инструмент е, за компромис. Дали е постигнато достатъчно или не, разбира се, всеки, който попитате, ще има собствено мнение по въпроса. Аз лично имам своята позиция по отношение на Европейската прокурорска служба. През последните години е обсъждам многократно този въпрос. Аз участвам в работата на съвета през последните 3-4 години и си спомням, че ЕПО е обсъждана през всичките тези години, но това време вече измина и сега ние сме достигнали до един а, добър текст. Има държави, които заявиха, че няма да се присъединят към ЕПО. И за това какви да са следващите стъпки. Каза го и в встъпителното ми изказване. Следващата стъпка е, след като се установи, че няма единодушие по ЕПО, трябва да видим дали ще има държави, които ще искат да започнат засилено сътрудничество. Ако това се случи, а аз Вярвам, че това ще се случи. Нашата роля като председатели на съвета на министрите на правосъдието е да дадем своята подкрепа, да улесним работата. И аз от своя страна ще направя всичко да бъда честен посредник, за да може тази прокурорска служба, която е предвидена в договорите, да бъде е, изградена. Това не е нещо, което се създава просто така, това е нещо предвидено в договорите и аз от своя страна ще направя необходимото тази служба да бъде създадена. Това е ангажиментът, който поемам. Друг ангажимент е да работим заедно с Европейския парламент. Ние трябва да направим това заедно. Това е важна служба и аз бих искал Европейският парламент и съвета да действат съвместно за изграждането на тази институция. Бяха поставени въпроси за тероризма. Тероризма е един от основните въпроси, който притеснява гражданите. И ние сме твърдо решени да прилагаме мерки, които вече са договорени. Т.е. ние няма да изобретяваме нещо, ние ще прилагаме мерки, които вече са договорени. Пътната карта за повече информация, за обмен на информация, за оперативна съвместимост от миналата година, както и директивата за ПНР. Ще работим и за превенцията и за борба срещу радикализацията, която води до насилие, като се обърне особено внимание на младите хора. Аз отговарям и за портфела култура. Знаете, че в тази област ще се обсъжда директивата за аудиовизуалните услуги. И по тази директива аз ще направя необходимото, това, което вие говорихте тук за радикализацията, за езика на омразата и използването на социалните медии, ще бъде отчетено. Ние сме твърдо решени да подобрим съществуващата правна рамка на Шенгенската информационна система и ние сме доволни от постигнатото споразумение на първо четене по директивата за борба срещу тероризма. Това стана миналият месец и аз зная, че тази директива съдържа позоваване на жертвите на тероризма, както колегите подчертаха тук. Към ние трябва да обърнем внимание на жертвите на тероризма. В тази директива става дума за жертвите на тероризма и е, ние поемаме ангажимента тази е, директива е, да придобие живот. Е, знаете, че директивите е, са един документ на, на хартия, който трябва е, да придобие живот. И аз ще работя в тази посока. Госпожа Дали ме попита за Брюксел 2А. Това е пример за това, как може да се постигне нещо повече на европейско равнище. Аз съм юрист по образование и съм се срещал с хора, които са преминали през процедура за разтрогване на брака в една страна и трябва да премина през същата процедура в друга държава членка, ако се преместят там, това създава доста юридически проблеми. С директивата Брюксел 2А ние ще дадем възможност да се признават решенията на съда от една държава членка и такова съдебно решение да може да се прилага в друга държава членка, различна от тази, в която е взето. Така ще се облегчи и бюрократичната процедура. Това е въпрос, който е важен за живота на хората. Затова ние работим в тази област. Освен това, беше поставен въпрос, свързан с документите от Панама. Ние тук представяме съвета на Европейския съюз като председателство и аз говоря от името на 28-те държави членки. Знаете, разбирате много добре, че в това ми качество аз обсъждам въпроси, свързани с 28-те държави членки. От името на 28-те държави членки искам да кажа, че ние ще прокараме двете предложения, които са свързани с темата криминализирането на, на прането на прани и финансирането на тероризма и взаимно признаване на заповедите за налагане на запор върху финансови активи. Тази директива е регламента са области, в които искаме да постигнем напредък. Ние искаме да се постигне общ подход до юни криминализирането на прането на пари. Основно взаимното признаване на заповедите за налагане запор се предвижда също скоро време заседания. Ще има и обсъждане в други формати, например директивата за прането на пари, за избягване на данъчното облагане ще се обсъждат и в други формати и ние ще направим необходимото за постигане напредък и по двете. Относно програмите за инвестиране, тук аз отново не говоря от името на Малта, от името на всички държави членки, беше проведена дискусия тук в вашата комисия на 15 март, когато Европейската комисия отговори на всички въпроси и отговори на поставените въпроси от депутатите. Относно корупцията, знаете, че аз представлявам тук е, не само една отделна държава членка, която е държавата, от която съм, а 28-те държави членки. И ако трябва да говоря за това какво а, ще правим за ефективна борба срещу корупцията, бих споменал закон на където ще е, работим е, във връзка с давностните е, срокове по отношение на престъпления, свързани с корупция. Съветът е твърдо решен да се постигне напредък по унези досиета, които са свързани с темите, които открих в началото. Вече ги споменах няколко пъти. Времето ми изтече. Благодаря ви отново и очаквам да продължим да работим в тясно сътрудничество през идните месеци. Благодаря ви, господа министри, за това, че дойдохте пред нашата комисия, за това, че отговорихте на въпросите и ви пожелавам успех по време на председателството ви. Скъпи колеги, ние трябва да продължим. Защото в 11.45 ще проведем съвместно заседание с Комисията по економически и парични въпроси. Следващата точка от дневния ни ред е представяне на предложенията за Европа на службата на Върховния комисар на ОНЕ за бежанците, по-добра защита на бежанците в Европейския съюз и в световен мащаб, по-специално по отношение на настоящата обстановка в Европа. Тази, това представяне на предложението се базира на сътрудничество с други а, държави, включително и с Турция. С нас днес тук е Вансан Коштел, директор на Европейския офис на Върховния комисар на ООН за бежанците. Благодаря ви за проявеното разбиране, за малкото закъснение, с което започваме. Бих искала да ви помоля да започнете незабавно, за да спечели малко време. Благодаря ви. Добро утро на всички. Най-напред бих искал да благодаря на комисията Либе за това, че ни покани да представим някои от предложенията ни за Европа. Либе играе важна роля в оформянето на европейската политика като съзаконодател. Вие играте важна роля при обсъждането на бъдещата политика за убежищата Както знаете, говори се за преразглеждане на системата от Дъблин. Чухме преди малко приоритетите на председателството за следващите 6 месеца. За нас ще е удоволствие да обменим мнения за някои от тези приоритети. Ще работим заедно с Малтийското и Естонското председателство Филипо Гранди, ВКБ на ООН, на 5 декември миналата година направи предложение за преизграждане на тази част от европейската система за обежища, която не дава очакваните резултати. Предложенията на ВКБ на ООН са конкретни и поставят основата за нова форма на сътрудничество, като основният елемент във всички предложения е солидарността, но също така и полуките от случилото се през 2016 и 2015 година. Не мога да ви представя всички идеи, залегнали в предложението. То почива на солидарността, както вече казах. бих искал да подчертая, че ние непрекъснато призоваваме за осигуряването на сигурни маршрути за беженците, за да могат те да дойдат в Европа законно, за да може да има альтернатива на незаконните маршрути. Такива альтернативни маршрути днес не съществуват. Ето защо обсъждаме програмите за закрила на регионално равнище, обсъждаме всичките партньорства с съседните държави. Винаги при тези дискусии трябва да включваме и тази тема за законните маршрути. Има различни програми, включително и за отпускане на стипендии на някои от обучаващите се. Те също трябва да бъдат обект на интерес. Ще разгледам някои от основните аспекти за промяна на Европейската система за обежище. Това предложение почива на някои от предложенията на Европейската комисия за реформа, предложение, което вие обсъждате, а някои аспекти от нашето предложение отиват отвъд предложението на Европейската комисия. Смятаме, че понякога Европейската комисия не отчита в достатъчна степен случващото се е, на терена и това, което се случи или не се случи през 2015-2016 година. Шест неща ще посоча. Първо, искаме да има един регистрационна система, за да може да гарантираме, че всички, които идват в Европа, се регистрират по един и същи начин, в една и съща система, че данните, които са взети, се споделят на време и са точни. Това отива отвъд това, което се предвижда в момента в Евродак. По този начин хората ще бъдат насочени към правилната процедура, ще могат и процедурата да се задейства много по-бързо. Хората, които се нуждаят от закрила, ще могат да бъдат да получат необходимото внимание по-бързо. Целта е да се върне доверието в системата на държавите членки, но доверието също така и на европейските граждани, които бяха потресени от тези кадри на хора, които без да са регистрирани се движат в Европа. Една съвместна система ще доведе и до економии. Значи някои държави, членки от Европейския съюз, имат пет паралелни а, системи за бежанците, които не са взаимосвързани. Ще се подобри също така и сигурността а, относно хората, които влизат в Европа. Второ предложение. Предложение за разпределение между държавите членки. По-настоящем броя на разпределените беженци е неприемливо нисък. Необходимо е да се работи ефективно на по-голям мащаб. Това не е само свързано с солидарността, той е основен компонент на солидарността. Само е, географското местоположение не може да бъде единствения фактор, който се взима предвид при решението за разпределение на бежанците. Трето предложение някои бежанци трябва да бъдат насочени към ускорена процедура още на границата на Европейския съюз. Им, ако имаме необходимите гаранции, ще има бърз достъп до закрила за тези, които се нуждаят от нея. Четвърто предложение. Призоваваме да се предприемат действия за а, малолетните непридружени деца. През последните три години а, видяхме какво се случи. Смятаме, че децата винаги трябва да бъдат третирани като деца няма а, насоки или препоръки в Европейския съюз в момента, няма съвместни практики, затова препоръчваме държавите членки да спрат да спорят по този въпрос, който е а, деликатен, но все пак трябва да се стигне до една обща оценка, да се насочат а, попечители които да отговарят в центровете за децата. Трябва също така да се издири семейството на тези деца. В момента дори и не се опитваме да открием родителите на тези деца, които са сами. И винаги трябва да бъдем ръководени от най-добрия интерес за децата. Наскоро в Сицилия, в Италия, стотици деца пристигнаха в лодка и когато говорихме с тях, ние всъщност първият въпрос, който задавахме беше, може ли да говорим с а, родителите? А дали най-добрия интерес, а, в най-добрия интерес на детето не е да го върне при родителите му в родината? Тази тема трябва да бъде обсъждана с държавите членки. Системно непридружените а, малолетни деца тръгват по стандартната процедура, а това не е в най-добрия интерес на детето. Пето предложение, знае, че няма да бъде добре прието, но приканваме Европа да се подготви за нов а, миграционен поток. Това може и да не се случи, но ние трябва да сме подготвени. Обезпокоени сме от а, а, пътите, в които Европа се оказа без план Б. Положението в съседните на Европа държави не се промени значително. Така че, вероятно е отново мигранти и бежанци а, да дойдат отново в Европа. Това, което видяхме през 2015 година, а, трябва да си остане там. А, не искаме да имаме подобни кадри в повече. Преводачи включване в системата Евродак и всичко това на гръцките острови трябва да бъде осигурено. Нуждаем се от специалисти, които да могат да действат в рамките на кратък период от време. Зная, че предложението на Европейската комисия върви в този дух, но е необходимо да предприемем по-бързи мерки. И шесто предложение – чух някой от вас да упоменават това по време на дебата с Малтийското председателство, трябва да се интегрират тези, които се нуждаят от международна закрила. Интеграцията дава възможност и на бежанците, и на нашите общности а, да се избегне създаването на подкласово общество, което от своя страна да насърчи ксенофобията и екстремизма. Необходимо е с местните общности да се сключат споразумения. Беженците трябва да бъдат принудени да участват в програми за интеграция и да спазват законодателството на държавата, в която се намират. Трябва да бъдат насърчени да спазват и основните ценности човешки права. И накрая приканваме Европейския парламент да помисли дали тези наши предложения могат да бъдат включени в обсъждането на реформата на Европейската система за убежище. Може да а, предложите също така и нещо по-различно. Нашите предложения за ускорена процедура могат да заменят предложението за допустимост без това да прехвърля отговорността извън Европа, нещо, което предлага Европейската комисия. Ние а, е, гледаме с известно съмнение на тази процедура, не виждаме как тя ще действа в Гърция. Втори ни въпрос към вас е как една единна система за регистрация може да е, се впише в настоящата дискусия. Както вече казах, за нас това е задължително а, е, за Европа за 2000 стана ясно, че това е абсолютно необходимо през 2016 година. На трето място, 30% от финансирането на фонда за миграция и обежища не е бил а, а, разходван за. Не са били разходвани тези средства за интеграция. А след това се изненадваме, че има държави, които не приемат никакви бежанци. Как може европейското финансиране да не се разходва за интеграция на бежанците? Трябва да има задължителна клауза за това и трябва да има някакъв контрол, за да се провери дали това се изпълнява. Нямам време да се спра на някои специфични аспекти в рамките на презентацията си, например за случващото се в Италия, Гърция или Турция, но съм готов да отговоря на въпросите ви във връзка с актуалното положение. Председателката, благодаря господин Коштел, господин Лопес Агилар е първи. Благодаря ви, господин Коштел, за вашите думи и за представянето на позицията на ВКБ на ООН. Ние високо ценим вашата работа. Are, uh, beyond the uh, huge dimension of this humanitarian crisis Имайки предвид мащаба на хуманитарната криза, беше важно да чуем вашата гледна точка. Бих искал да отговорите на един въпрос, който ме безпокои. Аз съм докладчик за визовия кодекс. Въпросът ми е свързан с хуманитарните визи. Тази година в комисията Либе проведохме няколко изслушвания и конференции и по време на тези изслушвания и конференции от много неправителствени организации и други участници чухме, че е много важно да има законни маршрути защото тези закони маршрутни ще, маршрут, извинете, ще помогнат на тези, които желаят по хуманитарни причини да стигнат до Европа. Това са хора, които биват преследвани поради идеологическите си виждания, етническата си принадлежност или по каквато и да е друга причина, която ги поставя в опасност. Хора, които живеят в зони на конфликти. Бихме искали да чуем вашата позиция в това отношение. Има много противници на създаването на хуманитарни визи, включването им в визовия кодекс. Много държави членки са против и изразяват своето възражение в съвета. ВКБ на ООН и неговата позиция ще са от значение, защото по този начин ще стане ясно, че времето тече и е абсолютно наложително да имаме хуманитарни визи в Европа. По този начин държавите членки поемат своята отговорност пред мащаба на кризата. Европейския съд, Европейския съюз осъди кралство Бегия за това, че не изпълнява решението. а там се постановява Белгия да използва хуманитарни кризи, когато такива биват изисквани от сирийски семейства. Сирийски семейства, които чукат на вратата на Белгийското посолство в Ливан. Tackar ordförande och stort tack till UNHCR. Благодаря, госпожо председател. Господин Коштел, благодаря ви за това, че сте наш гост днес. Аз изчетох предложението на ВКБ на ООН. То е много е, приятно за четене, но е, бих искала да споделя с вас е, няколко въпроса. Те са свързани основно с различните етапи на регистрация в горещите точки. Какво се случва с търсещите обежище, които имат членове на семейството в една държава членка? Какво се случва, ако те бъдат препратени към друга държава членка? На следващо място, нещо, което се случва в Швеция и в Германия, това са държави, които приеха много мигранти през последните години. Имахме квоти и когато квотата бъде изпълнена, е нормално да се прехвърлят бежанците към други държави членки. В Швеция има много а, бежанци. Швеция прилага собствени правила – за събирането на семействията. Но трябва да се вземат предвид правилата, които се използват и в други държави членки, за да може системата наистина да сработи. Та възниква въпроса. Не трябва ли да предвидим да изпращаме бежанците към тези държави членки, в които те имат семейство? А относно разпределението на бежанците, което, както казахте, не винаги дава добър резултат – бих искала да кажа следното. Когато се опитахме да променим разпределението на бежанците, за да препратим бежанци в Испания или в Литва, решението ни беше добро. Но какво правим в случая, в който самите бежанци не желаят да бъдат изпратени в съответната държава? Бих искал да попитам и какво се случва с хората, които идват напълно сами в Европа. Действията трябва ли да бъдат съобразени с възрастта на лицето? Държавите членки предвиждат различна процедура в това отношение. Не можем ли да имаме едини разпоредби за процедурата, която се прилага към лица от една и съща възраст? Госпожа Гомеш. Thank you, Mr. Koshtel, for your... Благодаря, господин Коштел, за вашата а, строга оценка, от която се нуждаеха държавите членки и комисията. А, благодаря и за конкретните предложения. Ние наистина се нуждаехме да чуем това, което казахте. Относно механизма за разпределение на беженците в държавите членки, благодаря за а, вашите конкретни предложения. Споделям безпокойството ви във връзка с децата. Наистина възмутително е да продължаваме да говорим за малолетни. Необходимо е да говорим за деца, които трябва да бъдат третирани като деца, нещо, което и вие подчертахте. Акцент трябва да се постави и върху интеграцията и мерките, които споменахте, също са част от проблема защото не искаме да се стига до вторично движение на беженци в Европа. Бих искала да чуя вашето мнение за механизма за разпределение на бежанци. Кажете ни малко повече за този механизъм. Да, прав сте, че има фрагментация в това отношение в Европа в момента. Не се регистрират всички, които влизат на територията на Европа. В Гърция бяха засечен, беше засечена група езиди, които са били регистрирани преди един месец. Португалия беше държавата, която трябваше да ги приеме, се оказа, че един месец след това Португалия изобщо не беше получила документите им. Беше изтекал един месец и те така и не бяха прехвърлени в държавата, в която трябваше да отидат. 600 човека от тези 1700 човека бяха регистрирани. 600 човека бяха регистрирани в средата на декември и нито едно а, лице не беше пренасочено към съответната държава, в случая с Португалия, както вече казах. Защото ВКБ на ООН е пречел на някакво тълкуване, което би позволило те да бъдат приоритетна група. Аз мятам, че ако всички сме съгласни, че езидите са обект на геноцид, то тогава те трябва да бъдат приоритетна група, но определено не трябва да има ако не е положително, то поне не е отрицателна дискриминация към тях. 600 човека са регистрирани и нито едно лице не бе пренасочено към съответната държава. Това е отрицателна дискриминация. Вие как гледате на въпрос? Мистер Вайденхолцер. Благодаря ви, госпожо Гамес. Господин Вайденхолцер. Благодаря. Добре. да знаем какви са евентуалните последици от този тип трудни ситуации и вие добре ги описвате. Казвате, че има нужда от легални пътища, но дори в тяхното отсъствие пак трябва да обърнем специално внимание на интеграцията. През следващите няколко месеца това ще стане много сложен проблем. Включително ще има и измерение в областта на сигурността, ако не успеем да се задействаме. Просто не може да оставяме хората да живеят в такива условия. Трябва да действаме активно. В Гърция разбрахме, че има първо първи, първи, предварителна регистрация. Някои са били регистрирани е, на предварителен етап още през април, но все още не са стигнали до действителната регистрация. Ако така работи бюрокрацията, изобщо не се предвижваме напред. В Гърция Виждаме колко тежко се отразява зимата. е всичко, което предупреждавахме, че може да се случи, сега се случва. И просто трябва да се сложи край на този тип бюрокрация. Не може да се е, допуска хората да излязат от тези лагери, само ако имат някакъв номер – който им е даден. Има някакъв ред в тези номера, някои са от април, други от по-късно, пълен хаос. Така че, може би е добре да се създаде някаква работна група, за да се намери по-добър подход за обработката на тези случаи. Има случаи на жени, които са били продадени на ислямска държава, след това са избягали и след това ги карат да чакат до април, за да получат някакъв си номер. Благодаря много. Благодаря за изказването ви чета документа, брошурата, която ни предоставихте. И той е много важен за нас в Европейския съюз, защото призовава именно към това, което се опитваме да постигнем една общност, в която се зачитат основните права, в която има отговорности, в която има солидарност, в, ко... в която има доверие между хората. Така че документът ви е изключително добре дошъл и навременен и със сигурност знаете, че сега работим по създаването на една добра, устойчива система за убежище в Европейския съюз. Аз лично съм докладчик по регламента от Дъблин и мога да ви уверя, че е много трудно да се спечели достатъчно подкрепа не само тук в парламента, но и от страна на държавите членки. Някои от тях отказ, оказват много силна съпротива. Регламентът сега е задължителен, отговорностите следва да се споделят между държавите членки по определени квоти. времено бих искал да обмислите предложението по Дъблин от страна на комисията, защото вашия вашият документ е в синхрон с него. В крайна сметка това точно е целта, това се опитваме да постигнем. С регламента от Дъблин и други законодателни регламенти а, засягаме различни области. Една от трудностите с новото предложение за Дъблин е именно как могат да бъдат защитени непридружените малолетни лица. Знаем, че само миналата година поне 10 000 деца и млади хора са изчезнали в Европа. И те със сигурност са станали жертви на престъпления и продължават да са такива. И така, какъв, какви са вашите препоръки за нашия подход към тези изключително уязвими деца? Аз присъствах на срещата на ООН за бежанците през декември и в, декларацията на Европейския съюз интеграцията е основен елемент. А, въпреки, че тук продължават споровете, кой действително носи отговорност. в документа се казва, че това е споделена отговорност за всички, на, за властите, за бизнеса, за университетите и прочие. Бихте ли се спрели на конкретните предложения за регистрирането и за задължителния обмен на информация в Даблин? Благодаря. Благодаря, госпожа Шлайн. Благодаря. Съгласна съм с колегата Сесилия Викстрам, че вашето изказване е много полезно за обсъжданията тук. И аз високо оценя усилията, които се полагат да се създаде една система, която да предвижда различни альтернативни възможности за търсещите обежище и която да взема семейното обединение като основен елемент и да взема предвид и по-широките семейни връзки и роднински връзки. Моят въпрос е свързан с предложението по реформата от регламента от Дъблин в член 3 алинея 3 проверката за недопустимост. Тя е свързана с концепцията за безопасна трета страна. А всъщност тази концепция не е получила подкрепа от всички тук в Европа. да не говорим, че няма европейски списък на тези безопасни трети страни. Тоест в ръцете е на първата държава на влизане да прецени дали този човек идва или не от е, безопасна страна. Това може да доведе до създаване на филтър, който да засегне 70-80% и ако се обсъди новата партньорска рамка, може дори страна като Афганистан да се разглежда като безопасна страна. Сега, нали, имаме а, нова стратегия спрямо Афганистан, съвместен път напред се нарича тя. И може да се окаже, че този тип списъци създадат много опасен филтър, а, който се прилага още преди изобщо да се погледне дали става дума за някой, който има нужда от международна закрила или който е малолетен. Този тип решение за допустимостта в първата страна на, на влизане е доста спорен защото тези страни че са толкова пренатоварени, че просто няма как да вземат и тези решения. Благодаря ви много. Разкажете и малко повече за положението на гръцките острови, което е напълно неприемливо. Благодаря. Госпожа Бьорк. Благодаря много. Бих искала да ви благодаря за положения труд. Благодаря, че си сътрудничите с нас. Аз съм докладчик за Европейската програма, която се занимава с беженците. И за това искам да говорим за лагерите, за бежанци, за визите, за обединението на семействата, за презаселването. Вие сте е, изключително важни по отношение на презаселването. Работите активно по темата и искам да разбера, може ли да се създаде някакъв модел. Предложението на комисията – не е съвършено и си сътрудничим с колегите от парламента, за да го подобрим. Но също времено съм сигурна, че ще е, има достатъчно амбициозни програми, за да може да подслоним и помогнем на повече хора. В този текст има една точка, член четвърти, която включва споразумението с Турция. Какво бихте коментирали вие по този въпрос? Как разглеждате тази идея за презаселване? Имам големи надежди, че ще успеем да разработим един много по-добър модел за легално влизане на търсещи обежище на територията на Европа. Има различни а, разпоредби, които са доста добри. А, що се отнася до ускорения контрол по границите? В Италия ни, бе казано, че няма достатъчно ефективна система. Ам, и ако се въведе такава ускорена система, тя ще доведе до много повече връщания. Затова сме критично настроени и спрямо това предложение. Още нещо, ситуацията в Гърция, тя е напълно неприемлива. Що се отнася до австралийския модел и ние ли така смятаме да подхождаме, да ги оставяме, да оставяме мигрантите на някакви острови а, и те там да се оправят сами с оцеляването си. И накрая във връзка с казаното от представителите на Малтийското председателство. Може би не е лошо да се а, направи споразумение с Либия, казва а, Малтийското председателство в един твит. Това ме шокира. Благодаря на всички. В 11.50 трябва да преминем към следващата част на работата си. Бъдете възможно най-кратки. Госпожа Сържентини, благодаря госпожа председател, ще ви помогна в това. Искам да разбера каква е позицията на ВКБ ОНЕ на, по предложението, което спомена Малин Бьорк вече. А, според вас това ще доведе ли до увеличаване на презаселванията в Европа? Чета текста и честно казано се съмнявам, че това а, ще стане. Но понеже има много нисък брой предоселвания в Европа, на това ли е инструментът, с който ще ги увеличите? Благодаря, госпожа Сержантини, за сътрудничеството, госпожа Кенге. Благодаря, госпожо председател. И аз ще, бъда, ще се опитам да бъда кратка. Много се зарадвах, че споменахте общата система за интеграция и проектите за интеграция и прием. И мисля, че това е добре, но трябва първо да се опрости бюрокрацията, за да се постигне прием и интеграция на тези хора. Те трябва да бъдат признати и да бъдат презаселени на цялата територия на Европейския съюз възможно най-бързо. За съжаление обаче бюрокрацията е такава, че не успяваме да постигнем това. В Италия и в Гърция виждаме какво се случва. В Италия, да кажем, има добра система за прием, но този тип предложения не могат да бъдат правени поради ситуацията. И една от стратегиите, които вие предлагате – да приема интеграцията на тези хора, е да бъдат те разпределени възможно най- на широко в Европейския съюз бих искала да че вашето становище по въпроса. Госпожа Спинели, бих искала да изразя своята признателност за работата на вашата организация и за вашето предложение. Вие казахте нещо, което а, ме а, впечатли доста. Казвате, че ако не се подобри положението на тези търсещи обежища, ще създадем а, една много на голяма класа неправдани в Европа. Какво мислите в такъв случай за споразумението с Турция? Това споразумение се критикува много, но също времено на много места се правят опити да бъде имитирано то. По подобен начин се прави опит да се подходи към Либия, която е нестабилна държава. Държава, в която в момента има война. И аз не мога да разбера как може това споразумение с Турция да служи и за модел, при положение, че имаме толкова тежка хуманитарна криза на гръцките острови. И въпреки това, продължаваме да повтаряме, че беженците, които са в Европа, които са дошли в Гърция, могат да се върнат и е, продължава да се чуват твърдения, че това споразумение с Турция е отлично, въпреки е, че има сериозни нарушения в Турция. Ме прекупа. Ще бъда кратка. Аз съм много обезпокоена от е, засилването на трафика на хора в Европа, свързан с е, миграцията. По какъв начин можем да противодействаме в по-голяма степен на това няма достатъчно строги наказания. Това е сериозно нарушение на правата на човека. Но не се налагат строги наказания за трафика на хора. Има експлуатация на деца. Ние говорим за хуманитарни, за безопасни коридори, но дали това са цели, които са постижими или не – трябва да сме е, реалисти, е, що се отнася до тези хуманитарни коридори. Сега имате изключително сложната задача, господин е, Кочел, да отговорите на кратко, защото след малко трябва да започнем разискване по следващата точка. Системата за разпределение, процедурите свързани с разпределенето, които се прилагат комисията, създават някои проблеми, но няма да ми е достатъчно времето, за да обсъда всичко това. За хуманитарните визи, тук ние сме в подкрепа на тази идея. но тази система не може да функционира, когато е наводнена от много искания. Но трябва да действа като законен път. Дори визите за събиране на систем... семействата не са лесно достъпни. Например, еритрейски граждани не могат да получат такива визи, например да получат такава в посолство в Хартум и прочие. Ние всички сме съгласни, че трябва да се разбие бизнес модела на трафикантите. И трябва да работим с страните на происход, страните на транзит и трябва да се осигури закрила на лицата, които имат право на а, а, такава, но те често липсват от дебата. Събирането на семействата. Това за нас сега е приоритет. Защо? Защото това са реалностите, това са фактите. Ако един млад еритреец пристигне в Италия днес, имате два избора. Или да му позволите законно да отиде до други членове на своето семейство в Европа или пък да се движи незаконно, защото това лице със сигурност ще извършва някакви движения. Така че нека да отдадем приоритет на движения, свързани с събиране на семействата, да не казваме, че това не може да стане. защото ако не се намери някакво решение по системата за разпределение, това лице ще намери други начини за предвижване. Но когато се прилага коефициента за презаселване, преди всичко трябва да се обърне внимание на прилагане на солидарност. Относно ускорената процедура, тук е необходимо да има по-силна защита. Аз работя вече 30 години в ВКБ ООН. Когато отидете Например, в един приемен център в Гърция пристигне иракски гражданин, това не е толкова лесно. Необходимо е да се направи оценка, да се познава ситуацията в страната на происход. Това не е толкова трудно. Това е управляемо. Между 60 и 70% от престигащите в Европа могат бързо да бъдат решени, без да се преминава пред много задълбочена процедура. Аз говорих за нашите предложения за непредружаваните малолетни лица, но преди всичко трябва да се отчитат интересите на детето. Това са лица, които се нуждаят от естествена закрила на семейството, там където е възможно. Но ако системата трябва да е така предвидена, че да улеснява такова събиране на семействата. Искам да се спра на един детайл, който е включен в документа. 30% от а, средствата от а, фонда трябва а, да се изразходват с НПО, с местни органи тъй като те са тези, които се занимават с интеграцията. Това са хората, които са на място в местните общности и тези средства трябва да достигнат именно до тези общности. Споразумението Европейски съюз Турция не може да се прилага по отношение на Либия. Там няма и правителство. Разбира се, трябва да се свърши повече работа само 39% от лицата, които пристигат в Италия, се нуждаят реално от закрила. Останалите нямат право на това и те трябва да бъдат върнати в техните страни. Но на първо място не трябва да се допуска те да тръгнат от там към нас. Няма време, за съжаление, за да се спред на други аспекти. За презаселването тук няма никакви правила. Това са компетенциите на Агенцията за закрила на границите. Иракските граждани са изключени от тази схема за презаледване. Ние намираме това за неуместно, тъй като те се нуждаят от такова преместване. Не знае защо толкова време е необходимо на гръцката служба за обежище за регистриране на лицата, когато стигнат до континенталната част, дали не трябва да бъдат регистрирани още в горещите точки, защо трябва да се пререгистрира след като веднъж са регистрирани. Не ме питайте, защото нямам отговор на този въпрос. Нещата могат да се подобрят и то не само в Гърция, Италия или България. Имаме предизвикателства, които са управляеми и трябва да бъдем по-конкретни в решаването на тези проблеми. Това не е загубена битка, но трябва да насочим вниманието си в тази посока. Благодаря ви, благодаря ви много. Ние ще продължим доброто ни сътрудничество. Вие можете допълнително да предоставите отговори на някои от повдигнатите въпроси. Колеги, нека да преминем към съвместното заседание с Комисията по економическите и парични въпроси, тъй като изоставаме с графика. Искам да помоля, които напускат залата, да го направят тихо, за да можем да продължим с дневния ред. И така ще разгледаме предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Искам отново да помоля у нези, които напускат залата, да го направят тихо, за да продължим работата ни.